Okay, friend. И така, скъпи приятели, не сме многобройни все още, но ще започнем с а, първата точка от дневният ни ред за днес. Първо разглеждане на проектостановището прилагане на споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и Република Корея. Давам думата на Шон Саймон. Uh, working, yes. Um, thank you very much. Много ви благодаря. Госпожо председател. Все още няма много голямо присъствие за тази първа точка от дневния ред, но въпреки, че леко, от леко техническо естество, това е доста важен доклад. И въпреки, че няма прекалено жив интерес, няма да се да отнема прекалено много време. Става въпрос за едно търговско споразумение свободна търговия от 2011 година, първото от един, а, ново поколение търговски споразумения. Не само, че то предоставя много положителни условия за е, търговията на Европейския съюз, но има и много строги разпоредби за социална закрила. И по тази причина това споразумение би трябвало да бъде от особено голям интерес за нашата комисия. По тази причина становището на комисията Емпъл което ние представяме, макар да е много кратко становище, отправя едно много ясно послание. А именно, сроките норми за социална закрила заложени в ам, това търговско споразумение очевидно не са били спазени от страна на Корея, откакто беше сключено споразумението през 2011 година. Имаше нееднократни оплаквания от Европейската конфедерация на профсъюзите, от профсъюзни организации. Нееднократно сме се обръщали към корейският посланник с, с че страната все още не е ратифицирала конвенциите на МОД, както се изисква от споразумението с свободна търговия. Има нарушаване на правото за колективно организиране, правото на колективно трудово договаряне и правото на протест. Всички тези права се нарушават сериозно в Корея. МОД и г10 ОИСР не разполагат с достатъчно и санкции в този повод. Европейският съюз и Европейската комисия по силата на това споразумение свободна търговия разполагат с възможности да наложат истински натиск на корейците, за начина по който те се отнасят към профсъюзите в страната. Ние правим становище името на нашата комисия към доклада на водещата комисия Интан и изискваме също Европейската комисия тя да седи отблизо случващото се в Корея в това отношение. Струва се, че нещо искане е доста скромно, особено за комисия като нашата, и то в една област, която наистина е една от съществените разлики между това становище от ново поколение и предишните извинете, споразумения от ново поколение и предишните споразумения с обратна търговия. Това, което имам да кажа към момента, не очаквам ще бъде трудно приемането на становището ни в комисията Емпъл. Ще гласуваме на 15-16 юни в комисията. Ако получим изменения, които да не са прекалено противоречиви, се надявам, че процесът ще завърши доста бързо и се надявам да получим споразумение, което задоволява всички. Благодаря ви. Е, thank you. Благодаря ви. Не виждам докладчика в сянка на НБ господин Кукан. Не го виждам в залата. Не виждам и Ана Гиреки, но може би Хелга Стивенс, но и тя още не е тук. В такъв случай стигаме до господин Иво Вайгъл от групата Ауте. Имате думата. Thank you very much, Chair. Dear colleagues, I would like... Благодаря ви, госпожо председател. Скъпи колеги, бих искал да благодаря на докладчика за това проекто становище. Според мен, свободната търговия между Европейския съюз и Република Корея е повратна точка в търговската търговия и облъзването и с устойчивото развитие и позволява по-задълбочено сътрудничество с, с Южна Корея по отношение на социалните права. В частност изисква се от Корея да спазва нормите на МОД за трудовите условия и правата на работещите, включително и приемане и ратифициране на всички конвенции на МОТ от страна на Корея. Както подчерта докладчика, Корея все още не е приела ратифицирала някои от ключовите конвенции на МОД, особено по отношение на свободната, свободата на организиране, свободата на колективно трудово договаряне и примахването на принудителният труд. В текста и ясно се призовава Северна извинете, Южна Корея да постигне напредък по ратифицирането на тези конвенции. Освен това е важно да признаем и положителните стъпки, а именно Европейския съюз и Южна Корея решиха да лансират общ проект за прилагане на нормите за конвенциите на МОТА за недискриминация на работното място. Подобни инициативи са добър пример за следване за това как можем да се стигне до по-тесен диалог между Европейския съюз и Южна Корея в контекста на това споразумение за свободна търговия. Като цяло ми се струва, че економическият растеж който е насърчен от по-тясните търговски отношения, трябва да върви каса ръка с по-високи трудови и социални норми. И се надявам в тази насока да са поели и Европейския съюз и Южна Корея. Благодаря ви. Елина Рония Кар има думата от Обединената левица. Камата е знак Денск. Så nu får I lov til at tage hovedtelefoner på først. Датски тази сутрин. Благодаря много. Съгласна съм с казаното от докладчика. Става дума за доклад от огромно значение, защото въпросът не е само в това споразумение, а са споразуменията по принцип с държави, които, в които има проблеми свързани с спазване на трудовите условия. От друга страна, добре е да се постави акцента на някои по-специфични аспекти. Трябва да наблегнеме на това какви ще бъдат последиците от потъпване на поетите ангажименти. Ако Южна Корея не е, спазва поетите ангажименти относно правата на трудещите се, то последиците ще бъдат е, тежки но Е, ние настояваме да се спазват всички норми, залегнали в е, договорите на МОД. Ако някои клаузи не се спазват, е, споразумението може да бъде суспендирано, но за това трябва да наблегнем на някои по-специфични точки. Господин Месерих от Зелените няма го, няма и кой да го замести. Сега давам думата на Тициана Бейкин. Е, колеги, ringrazio anch'io. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за отличната работа, която е свършил. Аз, както и други колеги, смятам, че споразуменията с нашите търговски партньори могат да бъдат и инструменти за насърчаване и изповядването на нашите основни ценности. Вместо това обаче в Корея има все повече напрежение между синдикатите и правителството. Миналата седмица имаше актове на насилие. Разбира се, че е важно да се разговаря с корейското правителство, но все пак да кажа, че не е за първи път наш търговски партньор е, упражнява такъв натиск, въпреки защитните клаузи в споразумението за търговия. Европа би трябвало да настоява да изисква спазването на основните ценности и права. Трябва да поискаме от нашите партньори, възможно най-скоро, да започнат да спазват условията на МОД. Южна Корея спечели много от а, споразумението си с нас. Търговският обмен се увеличи. Това трябва да се усети и от населението. Благодаря. Мара Бизот отсъства. Господин Доминик Мартен. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Извинете отсъствието на госпожа Бизото, която има други ангажименти. Ще ви прочита това, което тя ми е предоставила, но ще ви кажа какво мисля и аз. Поздравявам докладчика, но просто е, имам чувство, че предложението е следното. Ще, ще търгуваме с вас, ако вие поем, поемете да спазвате трудовите критерии, залегнали в споразуменията с МОД. Това обаче ще, ще го видим в бъдеще, защото все още не знаем какво ще стане, а да не забравяме, че има години натрупани навици и как ще накараме хората да работят по друг начин. Аз сега ще ви изчета бързо писаното от госпожа Бизото. Европейската, от Европейският търговски свободен обмен е заплаха за нашите малки и средни предприятия, които имат е, регионално ноу-хау и, качество, и произвеждат качествени стоки. Госпожа Бизото е италянка, знаете. Е, Европейският е, съюз е, загуби своята конкурентоспособност в много региони в света с тези неуместни споразумения се накърняват се накърнява производството на много регионални продукти е в е, в споразуменията залягат клаузи, които на, буквално потъпкват е, правата на нашите трудещи се. Е, не, не, не, не може вече да се произвеждат продукти, с които имат гарантиран происход и в скоро време ще бъдем свидетели на производство на камамбер в Алабама. Алабама. Така че това е в ущърпа на производството на запазени марки. Затова трябва да има много внимателен надзор а, на начина по който се изпълняват тези е, търговски споразумения и в случай на нарушение да се възвърнат е, търговските и нетърговски бариери. Господин Фантулис. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. А... Е, Споразумението за свободен обмен с Корея е крачка напред, но трябва, не, но трябва непременно да настояваме трудовите критерии да бъдат спазвани. Нека не забравяме, че има и проблеми с детският труд в Корея, има също така и проблеми с безопасността на труда. В страната много многонационални компании произвеждат без да спазват необходимите критерии представителите. Yes, thank you, chair. благодаря, госпожо Благо председател. Ще ви дам перспективата на генерална дирекция търговия. Е, това спор, спор, споразумение вече се изпълнява от е, пет години. То е ново поколение споразумение с нови клаузи. В продължение на тези години установихме отношения на доверие с властите на Южна Корея. Работиме също така с представители на гражданските асоциации, които ни представят състоянието на нещата. Обсъждаме много а, специфични проблеми. Колкото до съдържанието от основни, основ, основните проблеми са това, че Южна Корея все още не е ратифицирала четвъртото споразумение на МОД. Въпросът не е да се ратифицира споразумението само по себе си, а да, да се прилагат всички разпоредби. Е, обсъждаме също, също така ратификацията на споразумение 1.1.1 ние смятаме, че като, като цяло има добро добър напредък и се изпълняват разпоредбите залегнали в споразумението и смятаме, че на този етап не са необходими допълнителни консултации. Смятаме, че основният отбелязан напредък е че успяхме да превъзмогнем неохотата на Корея да обсъжда проблемите, свързани с трудовото право. В е, дискусиите, които се водат между отделните правителства, участват и експерти на МОД. Същевременно Корея също също така е, споделя с нас е, информация относно напредъка по пътя към ратификацията на конвенцията на МОД. Е, същевременно е, има възможност гражданското общество и синдикатите пряко да споделят е, своите, своите е, своята загриженост и включително и всякакви опити за потъпване на трудовите права. времено, е, в близко време ще започнем осъществяване на проект за партньорски, партньорски проект който ще направи оценка на е, начина по който се изпълняват е, споразуменията, за да можем да направим равносметка, да идентифицираме най-добрите практики които и това ще ни послужи не само за по-нататъчните отношения с Корея, но и с а, е, други и след това ще се направи и една цялостна оценка на споразумението. Това беше един от, така, от проектите, които а, възбудиха много дебати по време на предишния ни мандат, включително и споразумението с а, Колумбия. За това е необходимо наистина да се направи една по-цялостна оценка. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на всички докладчици в сянка. Като цяло им сме постигнали доста широк консенсус по доклада, така че се надявам, че ще продължиме да работиме в тясно сътрудничество. Е, единственото така по-различно мнение е желанието на някои колеги, да направим да бъдем по-твърди, да бъдем по-настоятелни, да предвидиме повече а, санкции, така че надявам се, че това, това становище ще бъде отразено в доклада на комисията Инте. Инта. А, но при всички случаи трябва да бъдем по-прагматични и реалистични при настояване на аспектите, които трябва да залегнат в този доклад. Но бих искал също времено така да поздравя комисията за начина по който изразява нещата. Нека не, не забравяме, че наистина а, е, ратифицирането на конвенцията е процес на ратифициране и не става дума за ратификация сама за себе си, както много правилно беше отбелязано от е, конвенцията. Е, също така отчитаме, че различните аспекти, свързани с трудовото право, има претърпяват напредък. Също, но не трябва да забравяме, че и все още има представители на синдикатите, които са в а, а, затвора. И... Така че когато се преследват а, и лишават от свобода синдикалисти само защото те са такива, не можем да бъдем удовлетворени от развитието на нещата. Затова, като представителите на комисията по заетост трябва да се замислят а, дали наистина трябва да а, направиме крачки напред или по-скоро да видиме дали от това няма да загубиме и да направим крачка назад. А, благодаря ви. А, господин Саймън, и вие споменахте, че срока за внес, внасяне на изменения е 28 април. Ще гласуваме становището на 15 или 16 юни. Не знаеме кога ще бъде разгледано в пленарна зала. С, през последно време доста обсъждаме проблеми, свързани с а, търговския обмен, но мисля, че това в крайна сметка е вреда на нещата. А сега Минаваме към следващата точка. Още веднъж става дума за е, директивата за заетост и 310 е, изменения бяха внесени, но давам думата на госпожа Вебер, за да ги обясни. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред е, бих искала да благодаря на всички колеги, които са внесли изменения. Струва ми се, че рядко се случва нещо толкова хубаво тук в парламента. А именно всички внесени изменения са с един и същи дух. Тоест няма противоречиви изменения. Някои от колегите биха искали да се подчертаят дадени аспекти, да се нюансира малко текста на места, но като цяло ми се струва, е, че споделяме един, еднакво виждане за това как би следвало Европейския съюз да се бори срещу дискриминацията по отношение на заедостта. Когато говорим за дискриминация въз основа на възрастта, например, струва ми се, че има почти пълно единодушие, а именно както младите, така и възрастните трябва да бъдат взети предвид и трябва да се разработят политики, които да се справят, продоляват този вид дискриминация. Когато говорим за хората на възраст над 50 години, дори и под 50 години, основната идея е, че най-подходящият подход е принципът на учене през целия живот. Осигуряването на обучения, специфични обучения с цел придобиване на необходимите цифрови умения – които дават възможност за справяне с новите предизвикателства на пазара на труда, също се смята за подходящият подход. По въпросите свързани с а, дискриминацията въз основа на вероисповеданието, струва ми се, че по-голямата част от а, измененията взимат предвид настоящото положение, което изживяваме тук в Европа. Има немалко позоваване, изпоменаване на бежанците, на миграцията и нуждата мигрантите да бъдат интегрирани на пазара на труда в Европейския съюз. Въпросът на дискриминацията въз основа на увреждания. Радвам се, че колегата Стивенс е тук. Както знаете, тя работи по доклада за Конвенцията за хората с увреждания. И някои от измененията, които е внесла госпожа Стивенс, на практика отразяват основното съдържание на нейния собствен доклад. Важно също така да се отбележи, че в някои изменения се отбелязва, че липсата на застраховка и липсата на адекватни условия за настаняване на хората с увреждания вече са форма на дискриминация спрямо тях. Бих искал така да отбележа, че работим по изготвянето на няколко компромисни изменения, с които да бъдат е, намален броят на измененията, които бяха внесени именно 310 такива. Надявам се с компромисните изменения да избегнем повтарянето на едни и същи тези в доклада и също така да направим целият доклад по-добре структуриран и по-лесен за четене. Разбира се, в компромисните изменения включваме и част от становищата, приети в комисиите Либе и ФАМ, защото те до голяма степен съвпадат с основната насоченост на нашия собствен доклад. Пак казвам, много се радвам да съм свидетел на подобно единодушие тук в парламента. Компромисните изменения ще бъдат изпратени на всички колеги докладчици в сянка днес със сигурност преди обяд. Предвидена е среща на докладчика, докладчите в сянка утре сутринта, но ви предлагам да изместим тази среща за четвъртък, за да имат време колегите да се запознаят с съдържанието на компромисните изменения и да имаме време да започнем с, с разискването. Но това са подробности, които със сигурност ще доизясним след края на днешното заседание. Отново бих искал най-сърдечно да благодаря на всички колеги за е, тяхната работа и очаквам с нетърпение обсъждането на компромисните изменения. Надявам се да изготвим заедно един е, добър доклад, който да помогне на всички ни за бъдеще. Благодаря ви. Thank you. Uh, I'll now give the floor to the shadows. First, Madam zajevic the floor is yours. Госпожа Кошловска. Przewodnicząca, szanowni państwo. Много ви благодаря, госпожо председател, дами и господа. Най-напред бих искала да поздравя автора на доклада. Той е много уместен доклад по важна тема. Директивата действително е важна за всички нас. И си даваме сметка, че тази директива всъщност става все по-важна в контекста на миграционната криза и новите обстоятелства, създали се в Европа и начина по който се възприема недискриминацията, особено дискриминацията въз основа на възповеданието, увреждания, възраст или сексуална ориентация, но преди всичко дискриминацията въз основа на вероисповеданието. Така че от тази гледна точка директивата наистина е много важна и заслужава да бъде обсъдена. И предвид важното значение на тази директива, макар като цяло да споделяме едни и същи виждания, все пак бих искала да помоля за предвиденото заседание на докладчиците в сянка и докладчика да бъде отменено, защото имаме нужда от повече време да обмислим компромисните изменения. Ако в други документи настояваме за по-балансиран метод на работа, ние трябва да се придържаме към самият не трябва да се поддържаме към този принцип. Не може да искаме от нашите сътрудници да работят толкова експедитивно. Така че ми се струва, че е по-уместно да отложим заседанието на докладчик от сте е в сянка за четвъртък. А, освен това ми се струва, че има много повтаряне на едни и същи доводи по отношение на а, дискриминацията въз основа на уврежданията и на възрастта. Очевидно е, че въвеждаме нов начин на възприемане на този проблем, въз основа на насоките на ООН, е по съвсем нов начин гледаме на дискриминацията като цяло. Освен това, отбелязваме, че уврежданията се разглеждат в контекста на средата. Тоест, ако са, се осигуряват нужните условия, голяма част от уврежданията изобщо ще изчезнат. Така, например, голяма част от нас днес носят очила. Ако нямахме очила, много хора ще изобщо да са изключени от, възможно... от възможността да водят активен живот. А днес всички имаме тази възможност. Затова дизайнът и специфичният дизайн е много важен и може би не е зле на европейско равнище да положим повече усилия и да насърчим държавите членки да обърнат внимание на тези принципи. В някои държави членки те вече са заложени в законодателството, но в други тези принципи все още са на доброволни начала. Но ми се струва, че ако ще говорим за обща основа, смятам, че засилването на усилите на европейско равнище по отношение на осигуряване на дизайн, който да облагодетелства всички, е много важна стъпка. и важни изменения, предложени към доклада за достъпа на хора с увреждания до пазара на труда. Много мерки се прилагат на, ев... на различни на държавите членки за улесняване на достъпа на хора с увреждания до пазара на труда. Но често всъщност се насърчава специфичен вид труд при специфични условия. Защото ние смятаме, че е по-добре да бъдат насърчени работодателите, които осигуряват достъп на хора с увреждания до нормални работни места. Това е по-положителен подход към който, който благодейства интеграцията на хората с увреждания. Ако хора с увреждания работят в нормални предприятия, а не при специфични а, условия, защото те дори да не са гета като такива, все пак по никакъв начин не улесняват интеграцията. Друг аспект, който бих искала да на който искам повече да хвърлим светлина, е цифровизацията. Цифровизацията променя начинът по който се работи в днешно време. Някои членове на парламента възприемат цифровизацията като заплаха, а пък ние гледаме на нея преди всичко като възможност. Особено за онези, които имат проблеми с придвижването. Така че новите форми на заетост, които предоставя цифровизацията, са особено важни и удачни за хората, които имат проблеми с мобилността, хора с увреждания или възрастни хора. А когато се стигна до въпроса за недискриминацията въз основа на вероисповеданието, много се радвам, че в доклада се включва коментар за приложното поле на директивата. ли се до конфликт на интереси, националното законодателство продължава да, се, да има преимущество, което е много важно. Често забравяме защо настояваме за по-ефикасна недискриминация. Често забравяме всъщност, че когато говорим за правата на религиозните мълчинства, не бива да забравяме, че и двете страни трябва да имат предвид европейските интереси. Имаме нужда от добро равновесие. В противен случай докладът няма да бъде адекватен. Благодаря ви. Докладчик във всяка от името на Съдисти демократите, госпожа Бликеви Чуте. На, изтикрую аз... Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря за нашата докладчица, госпожа Вебер. за това, че настояваше наистина да работиме в тясно сътрудничество, за да постигнем приемливи компромиси, за да можем да превърнем този доклад наистина в най-добрият възможен такъв и да съчетаем различните гледни точки на държавите членки. Внесахме изменения по някои точки. Първо, що се отнася до възрастта, бих искала още веднъж да подчертая, че поради демографските промени, настъпващи в Европа, повишаване възрастта на пенсионирането, дискриминацията спрямо възрастта е нещо, на което сме все повече и повече свидетели. С увеличаване, увеличаване възрастта на пенсиониране, трябва да се вземат допълнителни мерки, за да могат по-възрастните граждани да продължат да участват активно и цялостно на пазара на труда. След това защитата срещу несправедливо уволнение или отстраняване поради възрастта. Държавите членки трябва също така да обърнат особено внимание на безработицата сред хората над 50 години и за мерките за тяхното връщане на пазара на труда или преквалификация. Да няма противопоставане между млади и стари на пазара на труда, а по-скоро да има приемственост и взаимопомощ между поколенията. Също така а, диалога с социалните партньори, възможността за хората да се обучават през целия си живот, за да могат да бъдат адекватни на пазара на труда. И това трябва да въжи за всички възрастови категории. Същевременно да се осигурят достъпни програми за обучение, които да позволяват на по-възрастните да придобият или подобрят своите умения, особено тези, които са необходими на трудовия пазар. Колкото до хората с увреждания, все още не сме успяли да защитиме най-уязвимите от дискриминацията, която се упражнява спрямо тях. Е, много държави членки не изпълняват тези разпоредби на директивата, тъй като нямат възможност да, да преустроят работните места или ням, не разполагат с необходимите програми за обучение. Трябва да се използват по-адекватно структурните фондове и другите средства, които са на разположение за преустройство на работните места за хората с увреждания, обучение, професионално обучение, за да могат наистина хората с увреждания да имат реален достъп до трудовия пазар и да не бъдат жертви на социално изключване и дискриминации. В измененията също така сме споменали и турмоза на работното място. Турмоза на работното място ни позволява на човек да разгърне своите възможности на работното място. Също, но и няма и мерки, които да им позволяват да подадат жалби и да се жалбат. Много от е, хората считат, е, че това ще, бъде, ще доведе примерно до уволнение, а пък други въобще не познават е, своите права. Така че социалните партньори трябва да привличат вниманието върху тези проблеми, те трябва, нещата трябва да бъдат разяснявани в процеса на а, колективното договаряне. И също така държавите членки и комисията трябва да въвличат всички социални партньори, синдикатите и гражданското общество и да настояват на справедливото и равноправно третиране на всички граждани, като се споделят най-добрите практики. Обеден съм, че ще постигнем споразумение, ако трябва да вземем решение днес. Сега мисля, че най-добре ще бъде да се срещнем в четвъртък. Госпожа Стивенс от ЕКРЕ, имате думата. Thank you, Chair and thank you to everyone. I would like... Благодаря, госпожо председател. Бих искал да, да благодаря на докладчика и за това, че се позовахте на Конвенцията за хората с увреждания на ООН. Като докладчик на Либе бих искала да настоя на наистина на това, че дискриминацията в трудовия пазар и на пазара на труда ще бъде ефективна, ако е всеобхватна. Включител, включително в а, сферата на услугите, включително и а, при а, предоставането и адаптирането на жилище, осигуряване, свобода на предвижването и така нататък. А, специални мерки трябва да бъдат а, взети за хората над 50 години, а, а създаването на работни места на пазара на труда за в бъдеще ще трябва да да а, бъдат обект на специални мерки от страна на държавите членки. Аз смятам, че не можем да иерархизираме дискриминацията, а да не забравяме и, и често има и многостранна дискриминация. И, и по факта, че критериите са доста различни в държавите членки, ня, не позволяват да имаме ясна картина на нещата. Доколкото разбираме, имаме практически 30 компромисни изменения, които трябва да бъдат разгледани. Аз не мога да участвам в заседание на Докладците в сянка четвъртък, но разполагаме с едно, им, имаме нужда от повече време, защото смятам, че а, ако, имам, ако имаме време да ги обсъдиме по-обстойно, ще можем да постигнем наистина един по-добър проект. Благодаря. А сега давам думата на представител на ГУЕ, но нямаме такъв. Е, зелените, госпожа Жданок. Благодаря. Още веднъж искам да благодаря на Ренате Вебер за подготовката на този отличен доклад. Just want to cover, uh, to speak a little bit on... Искам само да обясна някои от нашите изменения. Както каза и госпожа Стивенс, и ние сме направили изменения към мотив Хаш по повод хората с увреждания, параграф А, параграф 14 Също така сме е, включили един нов е, параграф 13а. Трудовият пазар трябва да да се приспособи към нуждите на хората с увреждания, а не обратното, за да получат работа. Според нас това е една, един стратегически подход, който ние бихме искали да а, бъде на който искаме да се наблегне. Изменения в параграф 14, 14а да насър, насърчиме държавите членки за наемане на хора с увреждания, създаването на съответните условия и така нататък. And paragraph 15. Пър... А, предложили сме един нов параграф 15а за а, комисията, която да обърне особено внимание на хората с увреждания също така някои изменения, свързани с възрастните граждани. Не специално под формата на дискриминация, но специално в областта на заетостта възрастта може да бъде много важен фактор за дискриминация. Много са хората пред пенсионна възраст, които са безработни. Това създава много големи социални проблеми. Предложили сме нов параграф 18. Трябва да има нови мерки, да се създаде нова стратегия за активно стареене преди демографските промени. След това и един параграф за мерки, свързани с, пак с възрастните хора и създаване на екологично съобразни условия за работа, както и едно изменение – свързано с е, статистиките и събиране на статистиките относно безработните лица. Смятаме, че това трябва да бъде обсъдено, но ние лично смятаме, че в а, прегледите на състоянието на пазара на труда трябва да се включат и допълнителни опционални въпроси, свързани с различните видове дискриминация по причина на вероспознание, увреждане, сексуална ориентация, възраст. Така че бихме искали това наше предложение да бъде обсъдено с докладчика и докладчиците в сянка. Това са общо взето нашите виждания по този доклад. Thank you. I give the floor to EFDD. Благодаря ви. Давам думата на докладчицата от СВД Лаура Аджея. Sì, grazie Presidente e soprattutto grazie alla... Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на Ренате за чудесно написания доклад. Още в самото начало ние бяхме изразили така една много важна критична бележка, защото е много важно да се борим срещу дискриминацията в широкия смисъл – но основната тема на доклада все пак е дискриминацията на работното място и именно върху това трябва да бъде съсредоточен той. Честно казано, радвам се, че Ренате се е опитала наистина да се съсредоточи върху тази важна тема, а именно дискриминация на самото работно място. в доклада на колегата Стивенс много така уместно е засегната темата за хората с увреждания. Рената е също я засяга, но все пак ние смятаме, че тази тема е изчерпана в текста на нейната колега. Може би просто трябва да се позове на този доклад. И още нещо важно – съществен фактор, който пречи на хората с уврежданията да намерят достъп до пазара на труда е, че фирмите често предпочитат да плащат глоби за това, че не са назначили хора с увреждания, пред това да приспособят работното място за такива хора. Това е най-грозната форма на дискриминация. В нашите предложения за изменения също се казва, че има една възрастова група, която е изключена от пазара на труда, тъй като не е достатъчно млада от една страна, но не е и достатъчно устаряла, за да получава пенсия. Става въпрос за хора между 55 и 60 годишна възраст. Така че е важно да поговорим за съпътстващи мерки, за мерки за подобряване на тяхната квалификация и връщането им на пазара на труда. Имаме все повече работници, които остават по-дълго на работното си място, защото възраст, не са достигнали възрастта за пенсиониране по новите правила и тук трябва да направим нещо. Има нови форми на дискриминация, с които непременно трябва да се занимаем например, турмоза на работното място, следенето на работното място. Необходимо е, е също така да говорим и за хората, които подават сигнали, които се радват на особена защита, т.е. Това са едни културни промени, които настъпиха в Европа и трябва наистина да се погрижим за защитата на лицата, които подават сигнали. Има и други проблеми на работното място, които понякога се точат за години. Има административни процеси, които водят до дискриминация на работното място. Искам да кажа, че трябва да се ускори процедурата по разглеждане на жалби, но трябва да се подобри защита на жалбоподателя. Често пъти е, работниците не се подават оплаквания, просто защото се страхуват да не загубят работното си място. Също така важна тема е защитата на личните данни. Ето в италианската конституция се казва, че задачата на републиката е да премахва и економическите и социални пречки, които ограничават равноправието. Мисля, че във всяка една от нашите конституции е залегнал такъв принцип. усилията на Рената наистина могат да донесат отлични плодове. За това и благодаря и се надявам крайният резултат да е добър. Благодаря ви. Мага писата е докладчик от името на ЕНФ, но тя не е тук. Дам думата господин Мартан. Благодаря ви, госпожо председател. И поздравления за госпожа Вебер за доклада й. Не сме внесли изменения, но разбира се, внимателно ще разгледаме текста, който ще ни бъде представен. Защо? Защото борбата срещу дискриминацията на работното място, дискриминация въз основа на увреждания, полвариентация, пол, възраст или вероисповедание. Да, разбира се. Важно е също така се окаже подкрепа и помощ за социално неправданиите и те да бъдат ам, подпомогнати да не влязат на пазара на труда. Проблемът обаче, че се избира подход, основаващ се на санкциите. Т.е. ако дадено предприятие откаже да наеме хора с увреждания, например, те, могат на съответно предприятие се налага санкции. Смятаме, че трябва да се предприема обратния подход, именно подход на награда, възнаграждение за, за предприятията, които наймат работници с увреждания под формата на данъчни облегчения, например. По отношение с дискриминацията въз на възрастта, каквото искате можете да си говорите тук, но винаги е, директорът на дадено предприятие взима решението. И в тежките време, днеш, днешни времена за всеки директор на предприятие младият човек, младият работник работник ще му струва по-ефтино и ще бъде по-ефикасен. За сравнение с един възрастен работник, който ще му струва по-скъпо, ще бъде по-малко ефикасен. Така че нека да обърнем малко перспективата, с която гледаме на проблема и да се възползваме от качеството, уменията и познанията на възрастните работници. В едно предприятие тези познания са истинско е, съкровище, истинско богатство, което трябва да се предава. Така че нека отново да насърчим работодателите да запазят по-възрастните и по-опитни работниците, които те трябва да предадат своите знания и умения. Нека отново да ги насречим чрез данъчни и и социални а, стимули. По този начин ще а, спечели и предприятието, и възрастният работник, който започва работното си място, и младият работник, който ще бъде нает, ще спечелят и а, държавните органи, които финансират помощта за безработни. По въпроса за вероисповеданието, възоснова основа на вероисповеданието и сексуалната ориентация, тук са малко по-сложни. Разбира се, не бива да има такава дискриминация, но не бива и да се достига до система на положителна дискриминация, която да е в ущърпа на другите общности. Ние смятаме, че единствената общност, която следва да бъде при, призната като такава, е нацията. А вероисповеданието и сексуалната ориентация са теми, които са от а, м, сферата на личният живот и не бива да бъдат показвани а, по м, видим начин. А се стига до все повече тенденции за положителна дискриминация и това се вижда в а, гласуването тук, което в крайна сметка води до гняв сред хората, които са жертва на тази положителна дискриминация, която става все по-очевидна. Опитвате се сега да прекарате тази положителна интеграция в, на работното място. А опитвате също така да интегрирате мигрантите през пазара на труда, което според мен е много опасно. Така че, пак казвам, не сме внесли изменения, но много внимателно ще разгледаме компромиси, които ще ни бъдат предложени. Благодаря ви. Thank you, Mr. Koch. You had asked for the floor. The floor is yours. Ja, liebe Frau Kollegin Weber, zunächst einmal möchte ich mich... Уважаема госпожо Вебер, първо да ви благодаря за чудесния доклад. Директивата за равенството на работното място е много важна за нас. От 310-те предложения за изменение 18 са мои. За мен най-важни са следните – моменти. Първо, в миналото парламента винаги се е противопоставял на приемането на хоризонтален акт против дискриминацията и много правилно, защото не е възможно да има унифицирано защита от дискриминация. На второ място смятам, че общите стандарти, които се изискват а, за работни места за хора с увреждания са нецелесообразни, защото общите стандарти винаги са минимални. Те се отнасят за всички, включително и за хората с увреждания. Но освен това, за хората с специфични потребности трябва да се предвиди е, специфично работно място. Само така може да се отчетат индивидуалните специфики на хората с увреждания. На трето място статистиките и данните за равноправието и равното третиране не са ни нужни. Нужни са ни по-скоро статистики за случаите на дискриминация, което ще намали бюрокрацията. На четвърто място смятам, че наистина държавата трябва да подкрепя жертвите на дискриминация, но смятам, че е твърде, далеч се отива в искането те да бъдат освободени от данъци. Желая много успех на колегите. Thank you, uh, Mr. Adam Благодаря ви, думата има господин Адам Корша. Köszönöm szépen a szót, elnök asszony. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя авторката на доклада. Не веднъж съм, а, сме имали възможност да работим заедно с нея и тя винаги е проявявала готовност да работи върху оптималния компромис, така че са а, уверен, че и сега ще бъде така в историята на Европейския съюз. Това е първата директива, насочена срещу дискриминацията на работното място на хора с увреждания, като подходът е тези хора да бъдат поставени в центъра на вниманието. По този начин се разпределя отговорността между повече фактори. В миналото, за съжаление, наблюдавахме, че държавите членки не прилагаха по еднакъв начин тази директива. За това работата на парламента е много важна. 310-те предложения за изменения, които са внесени, показват а, сериозния интерес за по-ефективно изменение на тази директива. Всички изказали се споменаха хората с увреждания, аз самият съм такъв, но не бива да прекаляваме. Това искам да подчертая. Европейският парламент е, разбира се, подкрепя хората с увреждания, но ние трябва да покажем, че сме срещу дискриминацията във всички области на живота, не само в тази, т.е. дискриминация на религиозна база, на възрастова база, на полова база и така нататък и други случаи на дискриминация. Лично аз съм внесъл доста предложения за изменения, повечето от които се отнасят до хора с увреждания, но оказват влияние и върху други обществени групи. Ще се спра само на две от тях. 108 предложение за изменение – се отнася до възможностите за адаптиране. Надявам се, че авторката на доклада ще приеме това изменение. Адаптирането на способностите е много важно за хората с увреждания или хората, които работят с хора с увреждания. Така че е много важно да им се предлагат възможно най-добрите услуги в това отношение. Другото, второто предложение за изменение се отнася не само до хората с увреждане, а и до хора, които веднъж живота си са болидували тежко, хора претърпяли а, различни происшествия и а, търпещи последствията от тях. У нас в Унгария е много важно тези хора да представят медицински свидетелства, но медицинското свидетелство не бива да бъде единственото основание за назначаване или не назначаване на един човек. Трябва да се проведе интервю с него, да се види доколко той наистина е способен да изпълнява задачите на съответното работно място. Надявам се да приемете нашите изменения. Благодаря. Благодаря ви. Госпожо Вебер, искате нещо да добавите в заключение? Имате думата. Благодаря ви наистина. Много благодаря на всички докладчици в сянка, на всички колеги, които взеха думата, за милите думи и най-вече за приноса им към доклада. От това, което чух, вече мога да ви кажа, че голяма част от споменатите идеи са включени в компромисните изменения. Извинявам се, че толкова късно излизам с предложението за компромисните изменения, но този уикенд се върнах от почти три седмична мисия в Перу. ми беше малко трудно да работя по тях до момента. Така че ви обещавам, ще изпратя всички компромисни изменения до 12 часа на обята днес. А по въпроса на процедурата на разглеждане на компромисните изменения, едно, възможно, едно продължение да ми е да се срещнем в четвъртък и да обсъдим първата половина от тези изменения, след което едната седмица да разгледаме останалата част. Тук сами съм тази седмица тук съм, другата седмица и то цялата седмица и следващата след нея. И действително смятам, че най-важно е да успеем да се споразумеем по редица от компромисите. Част от а, идеите, споменати от колегите днес, действително и за мен са много важни. И аз съм твърдо убедена, че не може да говорим за иерархия по отношение на дискриминацията. И също така, най-опасна всъщност е многостранната дискриминация, която за съжаление е действителност в ежедневието на много хора. Но идеята, която със сигурност ще, ще бъде заложена е в компромисите, но и в доклада като цяло, е, че не е достатъчно да се борим само за дискриминацията на работното място и по отношение на светостта. Но това не е достатъчно. Истината е, че ако искаме действително да намалим, да премахнем дискриминацията, имаме нужда от един по-цялостен подход. Подход, който да разглежда дискриминацията и в други области. Трябва да използваме и образованието за борба с дискриминацията и за това идеята за една хоризонтална директива е добра идея. Ми се струва, че тя беше спомената от редица колеги, които са принесли за доклада. Надявам се да продължим а, с ползотворното разискване с колегите по измененията и компромисите и да постигнем един добър доклад. Благодаря ви предвиждаме приемането на доклада в Комисията по заетост на 21 юни и приемането в пленарна зала през септември. Благодаря ви. Сега продължаваме с точка 10 от дневния ред. Бюджетен контрол върху финансирането на НПО от бюджета на Европейски съюз. Давам думата на докладчика ни госпожа Жданока от групата на Зелените. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искала също така да благодаря за всички допринесли за изготвянето на това проекто становище, на всички работили с неправителствените организации в подготовката на Буквално по на това становище. Се срещнахме с редица НПО, регионални и мрежови организации. И а, тяхното становище, което те ни казаха, беше отразено в а, доклада. В становището. Затова и това проекто становище е доста критично спрямо съществуващите програми на Европейския съюз, като например Европейският социални, социален фонд, Европейската програма за най-нуждаещите се, както и Европейската програма за социални иновации. Разбира се, има ограничение за а, дължината на становището, което не ни позволява да обхванем всички аспекти на проблема. Имаме много други предложения и се надявам, че в процеса на работа с докладчите в Сянка ще се умеем да отговорим на всички притеснения, които чухме от страна на НПО. Ще продължим да сме в, в, в контакт с тях, за да може препоръките ни да отговарят, доколкото е възможно, на техните притеснения и на тяхната практика. Разбира се, съжаляваме, че бяха намалени средствата, които се отделят за НПО от европейският бюджет. като една от програмите, чието бюджет беше на... съкратен е EAC, програмата за заетост и социални иновации. Разбира се, в становище споменаваме възможно най-добро разходване на наличните средства. И тук, разбира се, основно се съсредоточаваме върху трудностите, с достъпа до средства, както и прекалената сложност на изискванията и изискванията за докладване за разходването на средствата. Има и друг проблем, именно, че Субсидиите по принцип са за една година, а често по проекция трябва да бъдат финансирани за повече от една година, за да може да се гарантира тяхната последователност. Притесняваме се, че заради цикличността на обществените разходи, социалната мисия на тези НПО понякога се поставя под заплаха, именно в моментите, когато най-много има нужда от тях. А най-нуждаещите се, най-бедните хора се могат да получат подкрепа само чрез НПО. Само НПО може да изиграе ролята на посредник и да отговори на нуждите на тези хора и то чрез европейски средства. Също така подчертаваме пред опасенията си, че програмата за заетост и социални иновации честа е програма, която дава възможност само на обществени органи и организации да кандидатстват за средства по нея. Ето защо ние предлагаме на Европейската комисия и на съвета е, да бъде преразгледана на директивата, за да може и НПО да играят водеща роля по подобни програми, когато се кандидатства за средства по този фонд. Също така отбелязваме, че европейските средства на разположение на НПО, работещи в социалната сфера, изисква, изисква съвместно финансиране и прекалено високо равнище на изискване за финансиране може да се отрази негативно на НПО, които не са в състояние да гарантира това финансиране. Отбелязваме също така и факта, че много от НПО и социални НПО работят в области, обхванати от различни генерални дирекции. време комисията да направи възможност съчетаване на оперативни безвъзмезни средства от повече от една генерална дирекция. Това са основните ни предложения. С удоволствие ще чуя мнението и идеите на докладчиците в сянка. радост ще включим предложенията на докладчица в сянка в становището. Благодаря ви. От Романа Том, ИПП. Благодаря, дам думата на Романа Том. Благодаря Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчицата за извършената работа и за подготовката на това становище. Наистина това проектостановище ще бъде добра отправна точка за нашата по-нататъчна работа. Няма съмнение, че НПО играят много важна роля в е, ежедневието на всички, на всички нас, в крайна сметка. Трябва обаче да се подчертае, че много често става дума за доброволна работа, извършена на доброволна основа от доброволци. И то в всички области на живота, така че НПО са от огромно значение за ежедневието на много хора. НПО на практика представляват най-вече хората и за това трябва да ги подкрепяме и финансово да насърчаваме свършената от тях работа, но когато обсъждаме НПО, не трябва да забравяме и другата страна на медала. Не става дума само винаги единствено само за права. С става дума и за до известна степен за задължения, за а, съществото на тяхната работа. А, трябва да има необходим баланс. Те не трябва да бъдат политизирани, а в моята страна Словения често се сблъскваме с НПО, които а, така имат доста по им са доста политизирани, макар и да не го признават и дори да не са официални представители на някакви политически партии. Така че трябва да има баланс и трябва да внимаваме. Те трябва да извършват една обективно преценена работа и те да отговарят за тази своя обективност. Така че моя въпрос към докладчика е как можем да помогнем на комисията да подсигури независимостта и обективността на НПО, особено на тези, които работят в социалната сфера. Знам, че това е невъзможно изцяло, но поне трябва да се опитаме да направим нещо. Имаме някои конкретни примери на, на НПО, които използват европейски средства, за да се борят на практика срещу осъществяването на проекти, финансирани с европейски средства. Това са конфликти, които в... трябва да избягваме, да разрешаваме в най-ранен стадий. А в заключение, още веднъж искам да кажа, че това проекто становище е много важна база за по-нататъчната ни работа ще внесем изменения от името на НП, но смятам, че ще намериме наистина така поле за споразумение. Благодаря ви. Аз сега дам думата на Ева Калили. Благодаря, благодаря Татяна за отличната работа, която сте свършили особено знаеш, че а, финансирането на НПО много често е на първите страници на вестниците. А, Европейския социален фонд и Европейския фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се не могат да вършат своята работа без помощта на Н... НПО, а пък НПО от друга страна е, подпомага човешкия капитал. Така имаме едно противоречие в е, нещата, но трябва да намерим и баланса. В доклада има баланс, но бихме искали да наблегнем на това, че НПО трябва да участват много по-активно в управлението на дълготрайни и дългосрочните политики, но за да могат те да участват в това, трябва да имаме една рамка. Проста, ясна, прозрачна която да може да реагира на нуждите на гражданското общество и да има наистина взаимодействие. Второ, да бъдем гъвкави и отговорни, като работиме с НПО. Това означава че трябва да разполагаме с необходимите средства, да имаме капитал и инструменти, които да помагат на НПО да изградат своите е, структури. И трето, становището е свързано също така с създаването на съвместим, оперативна съвместимост между различните програми и, прави, и а, правителствата. Защото нека не забравяме, че много често НПО се финансират от правителства и е, не се отчитат пред никой, не казват, ни не, не се отчитат за начина по който разходват средствата. Така че трябва да имаме и възможност за надзор, за контрол. Защо? Защото необходимо е да помагаме само на а, наистина отговорните и обективни НПО а не онези, които имат някакви политически връзки с едни и други. Защото знаете, че много често и някои се обявяват за доброволци, а всъщност са, са тясно свързани с мафиите, с престъпни организации. Ние в, Гър, в Гърция сме свидетели по, на такива явления, особено покрай миграционната криза. Някои от тях в момента а, са обект на разследване, но те се възползват от миграционната криза и работят заедно с мафията, но това води до напрежение, манипулации, те се опитват да създадат допълнително напрежение, за да а, получат допълнителни средства, да докажат, че са абсолютно необходими. Така че всичко това трябва да бъде разрешено. Много сложна задача е пред нас. Но смятам, че основното трябва да бъде прозрачността и ще продължим да работим по измененията. Благодаря ви. Благодаря. Има ли представител на ЕКАРЕ? Камила Брезинска. Няма я. Тогава госпожа Харкин. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегата Жданока за тази наистина отлична основа а, на доклад за социалните НПО. Съгласна съм с докладчика, че социалната мисия на НПО е сложна, все по-сложна предвид намаляване на средствата. А ние се, ние се нуждаем от е, НПО за да извършат онези услуги, които едно време са извършвани повече или по-малко от а, държавите, от а, а, национални власти. А сега имахме тук различни гледни точки, гледната точка на Словения, но аз примерно ще изразя и гледната точка на Ирландия. Но при всички случаи трябва да се изслушваме едни други, за да знаеме какво става в различните държави членки. В моята страна намаляването на публичните разходи наистина се отразиха много е, отрицателно на много социални НПО и те просто не са вече в състояние да, свършват, да вършат работата си на, е, за социалното включване на гражданите а от друга страна искаме нашите, е, наш, нашите програми, нашите стратегии да а, е, бъдат изпълнени. И много често сме а, е, наистина свидетели по-скоро на някаква повърхностно включване, на някаква иллюзия без реални резултати. Така че наистина има различни а, гледни точки, но аз лично смятам, че ролята на социалните НПО е огромна, много значима. Те трябва да бъдат обективни, да, наистина, но това не значи, че трябва да мълчат. А, те трябва да а, да а, бъдат онези, които а, да събудат а, обществеността, да, да бият а, тревогата, защото те, те, те, те трябва да участват в а, демокрацията, в създаването и управлението на а, демокрацията докладчика спомена трудностите за достъп до средства. Да, наистина трябва да, да обсъдиме това, защото винаги се, се създават. Има напрежение, когато има така конфликт или противоспоставяне на оперативната страна нещата на одитната така. Вярно е, че системата за докладване е много сложна е, или че всяк, е, всяка, да не забравяме, че всяка година а, е, трябва, трябва по някакъв начин да скълъпваме бюджета, но а, колегата, колегата от Гърция каза, че понякога нещата не върват в правилна посока. Да, но... По... но... А, понякога дори това простича от факта, че нещата са прекалено сложни. Колкото до е, едната година за безвъзмезните средства, да, наистина, може би трябва този период да бъде удължен на няколко години, за да има наистина устойчиво развитие и приемственост. колкото до доброволците, аз мисля, че те наистина вършат отлична работа и много от европейските програми никога не биха могли да бъдат наистина изпълнени на практика без е, НПО и доброволците. Да, е, трябва да. Колегата от НП говори за отговорните НП, НПО и тези, които е, манипулират. Аз лично не познавам много такива, но наистина бих искал да изслушаме и да се изслушаме ни други, за да знаем каква е реалната ситуация. Благодаря ви за отлично свършената работа. Лин Бойлен тук ли е? Да. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на докладчика. Наистина тя е отразила много от нашите загрижености. Наистина намаляването в финансирането на, на, на практика намалява възможностите за НПО да, извър, да вършат своята работа. Наистина. От друга страна, смятам, че НПО не трябва да бъдат мълчаливи, защото те трябва да бъдат рупор също така на обществеността но същевременно, да разбира се, те носят отговорност, но в никакъв случай не трябва да бъдат цензурирани за това, че изразяват мнение. Наистина докладването е много сложно, изисква много време и много често някои НПО просто се отказват да търсят финансиране. Затова е добре да се получим от най-добрите практики на държавите членки защо? А, а, мисля, че най-полезното за НПО е да има наистина подход отдолу нагоре, да бъдат чути и те. Аз съм а, съглас, съгласна с предложението на докладчика за многогодишното предоставяне на средства, за да могат НПО да планират своята дейност. Но е добре наистина да, да, да имаме така перспективата на много, на повече, на повече страни но като цяло това становище е една отлична отправна точка. Ще внесе ви изменения, особено относно бълният подход, защото често работата на НПО не може да се измерва в кратки срокове и не може да се измерва с количествени показатели. Тя е в дългосрочен план. Така че много е, много е, много, много е трудно да се измери количествено и качествено в кратки срокове е, резултата от работата на НПО. Лаура Агия има. Sì, grazie Presidente e in particolare grazie alla collega Tatiana per... Благодаря, госпожо председател. Благодаря на Татьяна за положения труд. С голямо удоволствие участвам в нейната работа. По първията точка съм съгласна процикличните тенденции и публичните разходи. Всичко, което се казва за тях, за тях е вярно, наистина недостатъчно се отразяват потребностите на НПО. Не съм особено доволна от формулирането на член на точка втора. Европейският социален фонд. Защото има финансиране за НПО по линия на този фонд, така че думите това не може да стане без сътрудничеството на НПО. Всъщност става въпрос за трудностите, които имат тези е, организации да се доберат до такова финансиране. Тук визирам а, микрокредитите, програмата за специфични микрокредити за НПО, която би била много полезна. Така че смятам, че текстът трябва да стане по-ясен. втори момент – независимостта на неправителствените организации. Тя е свързана с тяхната мисия. Те са създадени сами по себе си независими, за да могат да изпълняват независимо своята мисия. Тук говорим за малки НПО, но на практика кои получават финансирането? Големите организации, а малките НПО, които действат на място, и вършат чудесна работа, също трябва да бъдат да имат възможност да получават насърчаване и финансиране. Разумно е да има база данни за тези организации, за да могат те да се и групират. Защото а, Задължението за докладване, например, финансово е изключително сложно, което допълнително затруднява а, участието в търговете. Така че може да се работи с съветници, с консултанти, които да помагат на малките НПО. По-нататък за възможността НПО да бъдат водещи при кандидатстването с проект за финансиране. Какво значи да са водещи? Да има полза допълнителна и за самата неправителствена организация. Често има партньорства, които започват чудесно, след което се провалят, защото някои участници се отказват по средата на пътя така че какво значи водеща организация? Изведнъж водещата организация, удво... нейната работа се отвоява и осложнява след отпадането на някой друг. Така че, моля ви, е, направете текста по-ясен, по-добре формулиран. Вероятно познавате механизма на Хоризонт 2020. Той е съзнателно създаден, за да служи на университетите и тяхната а, изследователска дейност и в повечето случаи се предвижда 100% финансиране. За неправителствените организации би било важно да има гарантиран достъп до финансиране, като средствата определени за организациите би трябвало, може би, да се ориентират по формулата заложена в Хоризонт 2020 т.е. да няма прекалено висока степен на съфинансиране, защото всъщност става дума за организации с идеална цел. А за големите неправителствени организации може би трябва да се уточни примерно броят на часовете, работните часове, които се инвестират и така нататък, докато при малките организации не е така. Те често изпадат в критични ситуации. Такива малки организации трудно могат а, да, например, а, да а, отпишат а, разходите си, така наречените производствени разходи от своите данъчни декларации. После, какво искате да кажете с резултатите и измерването в точки? Когато се участва в търг, експертите дават определени точки. Така че комисията, давайки тези точки, определя кой ще спечели търга или поръчката, обществената поръчка. Какво значи да се публикува броят на точките? Ще има, може би, публична база данни или това, защото определен брой точки, е, определеният брой точки съответства на е, определен метод за оценка, който е използван. Тук говоря за малките организации. Те трябва да получат а, своите шансове, защото често пъти те са най-активни на място. Примерно в страни като Гърция, а, до голяма част а, хората, които помагат на бежанците, са представители на малки неправителствени организации. Често пъти са студенти, които основават малки организации с идеална цел – и е, се мъчат да решават специфични за съответното място проблеми. Така че трябва да се заложи и това измерение на малките организации. Thank you. Благодаря ви. Господин Мартан не е тук. Господин Фунтулис ще го замести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 много случаи е важно да може да се направи оценка на качеството на работата на тези НПО. В Гърция в момента сме изправени пред огромен проблем с бежанците, които буквално са затворници на територията на страната. Има и група НПО, активно действат в момента в страната, но тяхната дейност е доста съмнителна, да не кажа е почти опасна. Тези хора искат да бъдат солидарни, искат обаче да го направят замествайки държавата. Не всички действат по този начин, разбира се, но някои от а, а, НПО обещават на бешенците отново да отворят границите и а, принуждават тези хора, насърчават ги да останат в близост до границите. А пък правителството иска беженците да се отдалечат от граничните райони. При след това, пак повтарям, някои от НПО настояват бешенците да останат близо до границите и се опитват да ги убедят да го сторят. От около 30 дни насам железопътната връзка между Гърция и бивша Югославска република Македония е окупирана от беженци. И това беше сторено след съвет даден от НПО. Така че преди всичко трябва да прави оценка на дейността на тези НПО. Благодаря ви. Благодаря ви за разискването. Продължаваме следващата точка от дневния ред, защото имаме доста натоварен график. Крайна срок за внасяне изменение 21 април. Ще гласуваме на 16-17 юни доклада тук в нашата комисия и е предвидено гласуването в пленарна зала за месец и юли. Благодаря ви, госпожо Штанока. Сега продължаваме с точка 11 от дневния ред. Подготовка за преразглеждането след изборите на многодишната финансова рамка за периода 2014 до 2020 година. Давам думата на докладчикът ни господин Пирински. Имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Както всички знаем, при разглеждането след изборите на многогодишната финансова рамка би трябвало да послужи като инструмент за да може бюджета на Европейския съюз да бъде адаптиран към а, реалността три години след приемане на МФР, за да отрази политическите приоритети, определени от парламента, съвета и комисията. А очевидно, че днес се намираме в положение, в което това преразглеждане е много, много нужно и то спешно. би могъл да каже, че е настъпил повратен момент за МФР. Финансовите средства почти изцяло са изчерпани и не могат да отговорят на политическите плати ангажименти, дори ако напълно се използват всички предвидени инструменти за гъвкавост. Екзистенциалните предизвикателства, които е изправя на Европейският съюз днес, са свързани с е, ясната невъзможност да бъдат изпълнени основните приоритети на стратегията Европа 2020 година, а към това се добавя и много предизвикателство представляващ, от огромно предизвикателство е, миграционен поток. Всичко това прави през на МФР много нужно и важно. Знам какви са цените ни в стратегията Европа 2020 година. 75% заетост в Европейския съюз. Много сме далеч от нея. Все още сме на равнище 69,2%. Особено сериозен е безработицата сред жените, младите хора, възрастните хора и особено и унеправданите. Също особено притеснителен е фактът, че темпът на увеличаване на броят на, на, на, на рациото на дългосрочно заетите от 2,6% през 2008 до 2,8% през 2015 година. Или казвам други думи, непрестанно се увеличава броя на дългосрочно безработните. А младежката безработица си остава един от най-сериозните проблеми в а, Европейския съюз. Има 4,4 милиона безработни млади хора в Европейския съюз през 2016 година. В някои държави членки техният процент не надхвърля 40. А, към това се добавя и цялостно предизвикателство свързано с бедността и социалната изолация, която се увеличава през последните години, като се добавиха 5 милиона нови бедни и социално изключени към вече съществуващите 121 милиона и 20% от населението на Европейския съюз са, изправен, са изложени на риск от бедност. Особено процедурно е фактът сред децата, които са от 20%, 28%, в някои държави членки достига 50%. Или казвам с други думи, близо 20 милиона деца живеят в семейства, които ежедневно страдат от недостъг на базисни услуги, като храна, образование, здравеопазване. Деца, които живеят в семейства с един родител, деца от младсинствени е, семейства или семейства на родител с увреждания са най-тежко засегнати разгръщането на МФР трябва да вземе предвид съществуващите възможности и тенденции в европейската економика. Ето защо смятам, че за нас е важно да се съсредоточим върху това, което може да бъде осъществено и да не се отказваме от а, смислени мерки, просто защото в момента няма налични средства за тях. И в това отношение трябва да вземем преди факта също така, че съгласно някои от последните проучвания на общественото мнение, направено от Европол, показва, че 51% от гражданите в Европейския съюз смятат за най-важен приоритет справянето с бедността и социалната изолация. Ето защо ви предлагам най-малкото, като абсолютен минимум, да се съсредоточим върху три специфични аспекта на преразглеждането. На първо място, делът на Европейски социален фонд действително да се равнява на 25% от общия бюджет за политика на, сближ... политика на сближаване, да няма намаляване на националните а, пакети от а, с, средства за държавите членки и да се осъществяват своевременно съответните плащания от страна на европейския бюджет. На второ място трябва да се създаде специфична гаранция за децата включително и специфични програми, с които помогнат да излязат от социалната изолация и да си намерят работа. И на трето място, гаранцията за младежка заетост трябва да бъде предложена, продължена, извинете, и средствата за нея трябва да бъдат осигурени поне до 2020 година, като се вземат предвид наличните разпореби за целта, като, например, параграф 14 от регламента за МФРМ предложение на Европейската комисия за преразглеждане на МФР за по-добро разходване на средствата не бива да се използва като средство за изместване или прехвърляне на средства от а, области, които са политически приоритет за Европейския съюз. Трябва да се върху мерки за постигане на по-добри резултати. Но при все това, при разглеждането на МФР трябва да има за цел възстановяване на средствата, които бяха взети от инструментите за спешна помощ и покриване на новите приоритети. Различно трябва също така да вземе предвид а, но появилите се и продължаващи нужди в споменатите вече области, след които е и областта на социалните услуги и заедостта. Също така допълнителни средства трябва да бъдат заделени, тъй като наличните не са достатъчни. И в този контекст би следвало също така да подчертаем, че по, че засиленото използване на финансовите инструменти не бива да води до намаляване на общият обем на европейския бюджет. Финансовите инструменти са важни, те допринасят за финансовата дейност на Европейския съюз и могат да увеличат финансовите политически политическо въздействие на действията на Европейския съюз, но те не бива да се използват всички политически области, тъй като в някои политически области общественото финансиране и безвъзмежните средства могат да дадат резултати, а пък финансовите инструменти може би не са най-подходящият начин за осигуряване на финансиране. Госпожо председател, мисля, че ни чака много важна работа и че ще излезем с едно становище, което ще допринесе по смислен начин за общата позиция на Комисията по бюджети, която ще бъде поставена като обща позиция на Европейския парламент. Ето защо очаквам с нетърпение съвместната ни работа с докладчиците в Сянка и ще обсъдим всички предложения, които ще допринесат за скопването на една стабилна позиция, обърната към действията от името на нашата комисия. Благодаря ви, думата има господин Ролян, докладчик в сянка от НДП. Благодаря ви, госпожо председател. Най-напред бих искал да благодаря на господин Пирински, докладчика, за свършената от него работа. Струва ми се, че това е една отлична основа за по-нататъчната ни работа. И може би си малко повече оптимизъм от уместното, но ми се струва, че без проблеми ще успеем да се споразумеем. Действително, при разглеждането на МФР е особено важно, защото основната ни цел е да се справим с предизвикателствата, под които е изправен Европейския съюз днес. А тези предизвикателства са сериозни и многобройни. Важно е постигнато на целите на стратегията Европейски съюз от 2020 година. Трябва да признаем, че голяма част от таваните бяха надхвърлени не поради лошо управление, а просто защото се появяват нови предизвикателства, които трябва да бъдат посрещнати. Докладчика спомена нуждата от инвестиции, е факт, който трябва да бъде подчертан. И все пак държа да отбележа, че в това отношение инициативата за Европейския фонд за стратегически инвестиции е нещо много положително. но пък да не забравяме съкръщаването на средства, като програмата Хоризонт 2020 година или механизма за свързване на Европа. Това са две важни програми, които трябва да бъдат продължени. Трябва също така да подчертаем колко важен е Европейския социален фонд. Знаем, че днес той е подложен на натиск предвид появата на нови предизвикателства, включително и нуждата да се даде отговор на кризата с бешенците. Но двата класически елементи на фонда и този на въпрос не бива взаимно да си пречат. Трябва много да внимаваме в това отношение, за да не противопоставяме социални категории, които всъщност са сред най-унеправданите в обществото. Това трябва да го избегнем на всяка цена. Важно е също така да обърнем особено голямо внимание на възможността за разработване на механизми за чиракуване и механизми за дуално обучение на европейско равнище. Е, смятам, че това е важно за постигане на напредък е, по отношение на заедостта. Тези аспекти за нас са важни. Разбира се, ще излезем с редица предложения за подобряване на текста и мога да уверя докладчика, че може да разчита на нашия принос и сътрудничество, за да можем да излезем с един възможно най-консенсусен, но и възможно най-силен по отношение на съдържанието си документ. Си позволя да направя и един личен коментар по темата. Важно е да работим по разгрешението на МФР, както го правим днес, но все пак съм убеден, че на европейско равнище никога няма да преодолеем този проблем, докато не се стопием с един бюджет, който да е на висотата на изискванията. А за нещастие в момента работим с един бюджет в размер 1% от БНТ. Нека да си го кажем сериозно, това е абсолютно недостатъчно. Също така е важно да има собствени приходоисточници за този бюджет. Благодаря ви. Thank you, uh, Благодаря, госпожа Тревизиус. Благодаря, госпожо председател. Искам първо да благодаря на докладчика за неговата работа. Предложенията му представляват много добра база за обсъждане на многогодишната финансова рамка на Европейския съюз по отношение на социалните програми. Безспорно, еврокризата причини големи затруднения на Европейския съюз. През последните две години се правиха опити за изчерпване на възможностите на бюджета за с цел да се дадат някои економически импулси. Така че сега нямаме особено голямо поле за маневриране, за преодоляване на проблемите. Преждеговорившите вече изброиха някои от проблемите, включително миграционната криза, която струва доста милиарди, вътрешни проблеми на вътрешната сигурност, селско-стопанската криза в следствие на санкциите срещу Русия, както и на решения въпрос на твърде високите поети задължения за плащания по бюджета, който е доста негъвкав и не успява да реагира на актуалното развитие. Сега нашата комисия поставя доста нови изисквания, поставят ги и други. Отговорът на парламента е искане за повишаване на бюджета, нещо, което обаче не съответства на общото економическо положение в Европа. Е, това изисква налагането на допълнителни данъци, а не бива да забравяме, че хората могат да боравят по-добре с парите си, отколкото политиците. Да, трябва да стане по-гъвкав бюджетът, да се преструктурира трябва да бъде по-ефективен някои така стари претенции за собственост трябва да се намалят за, в полза на, примерно, иновациите и изследванията. Един от принципите на преработването на европейския бюджет беше принципът на прибавената стойност или допълнителната стойност, т.е. изискването за, всяка, за това всяка марка, мярка на европейско ниво да е по-ефективна, отколкото ако би била предприята на национално ниво. По-конкретно за областта на заетостта и социалните мерки, мисля, че е най-важно да се извършва проверка на ефективността на мерките преди да бъдат предвидени финанси за тях. Например, за младежката безработица има държави, в които административните мерки не можаха да бъдат приложени, така че трябва да се прави правилна преценка и оценка преди да се предвидят финансови средства. Освен това, трябва да ни е ясно, че европейските програми не бива да са заместващи спрямо националните програми, а да ги допълват по разумен начин. За това смятам, че комисията е права, казвайки, че бюджета трябва да бъде ориентиран спрямо резултата. Още нещо. Трябва да се помисли къде трябва да бъдат направени съкрещения, за да се съхрани балансът в бюджета. Просто трябва да осъзнаем собствените си приоритети и да бъдем готови да се откажем от някои неща. Благодаря. Thank you, Madam Harking. Благодаря, госпожа Харкин. Благодаря. Първо искам да благодаря на докладчика за отличното становище, което наистина е много добра база за обсъждане по нататък Както правилно казахте, целта е институциите да можем да преразгледаме своите приоритети предвид настъпилите промени през последните години и по-специално в областта на економиката и набраните макроекономически данни. Да, МФР наистина е пред е, на, на, на прага на а, е, разпада. Ако гледаме маржа, който и, и всички вие споменахте, миграционната криза, но, им, но има и други предизвикателства, които вече бяха факта дългосрочната безработица, увеличаването на дългосрочната безработица. Е, по повече бедност, особено разрастването на детската бедност, проблемите с е, жилища, образование, е, нашата отговорност към хората с увреждания в светлината на конвенцията на ОНЕ. Така че това са огромни предизвикателства за бюджета, които вече е, са факт от години, а сега сме изправени и пред нови. От друга страна, наистина трябва да видим какво можем да направим, но не можем да избягаме от отговорността си, защото нямаме ресурси. Така че въпросът е как да да направим нещата без необходимите за това ресурси. Разбира се, има много а, възможни политиката на сближаване, социален фонд, а, национални пакети. Ние просто имаме задължение. Също Същевременно ние трябва да намерим необходимите ресурси, за да постигнем целите. Факт е, че и таваните от друга страна са надхвърлени. Така че докладчика е прав, трябва да а, преразгледаме политическите си приоритети. И това правиме днес. Всеки един а, от нас има своят а, списък на приоритети, но ако, тъй като не разполагаме с необходимите ресурси, трябва да бъдем много гъвкеви, но същевременно трябва да бъдем и много дисциплинирани. Как, каквито и да са ни възгледите, не можем да а, е, им или да отвърнем очи от е, миграционната криза, на която сме свидетели. Този проблем просто не може, не може да бъде игнориран. Знаеме, че трябват още 14 милиарда за младежката гаранция, съгласно изчисленията на МОД. Това са неща, които не можем да е, пренебрегваме или пред които да си затваряме очите. 20 милиона е, деца, казва нашият е, докладчик – трябва да бъдат включени в детската гаранция. И това сигурно е вярно, но ако видим и всички други проблеми, свързани с трафик на деца, експлоатация на деца и така, най-вероятно тази бройка и тази цифра е много по-значима. От друга страна, ако нямам, нямаме гъвкав, бюджетната гъвкавост, за да постигнем нещо, Така че аз не съм срещу, разбира се, гаранцията за децата. Кой може да бъде против това, но също, но трябва трябва да бъдем и е, реалисти. Аз никакъв случай не, не казвам, че не трябва да го направим, но но трябва да бъдем много отговорни и това, което казваме, да можем да го превърнем в действителност. Така че наистина, наистина трябва, трябва, трябва да бъдем много отговорни при избора на политическите си приоритети и да бъдем много последователни, макар и това да е често много трудно, но при всички случаи предложенията на докладчика са много интересни и с удоволствие удоволствие ще работиме в сътрудничество с него. Има ли представител на ГУЕ, госпожа Лопец, Зелените? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика за доброто и балансирано становище, което наистина е добър, добра отправа точка. Ние ще се спрем на три неща. Преразглеждане на таваните в МФР. Второ, бюджета на Европейския съюз трябва да бъде насл... нас... наслучен към а, основните социални проекти и трето Европейския социален фонд. А, Нашите изменения ще бъдат относно качеството и устойчивостта на работните места, включително зелената економика и качеството на обществените комунални услуги, но при всички случаи очакваме да работиме в добро сътрудничество. Лаура. Засипахте Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на колегата Пирински. Аз съм докладчик в комисията Либе по въпроса и за това за мен е много важно да осветлим нещата от две страни. От една страна искам да кажа, че има сфери, за които се намират пари, примерно 3 милиарда за Турция. Не беше проблем да бъдат намерени за решаването на бежанската криза. Но когато става въпрос за някои по-малки в кавички, но необходими цели, се оказва невъзможно да се намери финансиране. Не знам откъде се взеха тези 3 милиарда за Турция, но след като се намериха, ще трябва да се намерят и пари за програми, които носят полза на Европа. Като разбира се, принципът бъде а, основният ни принцип бъде и управлението на мигрантските потоци, разбира се. Но това е отделен въпрос що се отнася до европейските програми, примерно финансиране на пропагандния манифест на господин Юнкер – Значи имаше така, създаде се картината на разрушена Европа, която трябва да се възобнови, построи и така нататък, но всичко беше въздух, въздух под налягане, въобще не се намериха нови проекти, ставаше дума за стари неща, вече предложени от държавите членки, но все пак от съществуващите вече европейски програми, които си бяха много хубави и полезни, бяха отнети пари, а говоря за програми, които които се занимаваха с иновации, с научно-изследователска дейност. Това беше най-голямата грешка, която можеше да се допусне. Имаме изключително хубави програми за развитието на Европа, за борба с бедността, за създаване на заетост. И точно тези програми се орязват, за да се финансират големи инфраструктури. Колегата Пирински знае това по-добре от мен. А такива инфраструктури създават всичко друго, но не и достатъчно работни места. Най-много да създадат временни работни места, защото когато се завърши автомагистралата, работници не са нужни, а и природата около нея е унищожена. Така че това са временно, временни работни места, а инвестициите са огромни. да се създаде фонд за полагане на грижи за деца. Не знам дали това е възможно. Да, в Европа има няколко милиона деца, които примерно страдат от недохранване, от рахит и така нататък. Ще се погрижим ли за тях или ще прехвърлим отговорността на, на друг ще определим ли някакви приоритети? Нека да са по-малко, но да са истински и важни и които реално да могат да се финансират, за които реално да могат да се намерят ресурси. Преразглеждането на МФР сочи едно. Стигнали сме до половината път, а парите са свършили парите за интеграция, за обежище свършиха парите за програмите по соци... линия на социалния фонд свършиха, за борба с социалното изолация и прочие. А сме посред път. Какво ще правим? Ще проявим кораж или ще хленчим, че нямало пари? Това, което ни трябва са смели решения. Това, което ни трябва е посочването на важни приоритети. Да, миграцията е проблем, но не ние я управляваме. Имаме обаче по-голям проблем бедността. 7 милиона в Италия живеят не на прага, а под прага на бедността. Тоест, те са далеч под този, така да се каже, конвенционален праг. В Европа такива бедни с стотици милиони, тъй че това трябва да бъде нашия приоритет и тук трябва да вземем смели решения. В това отношение ми се ще е, докладът да бъде по-ясен. Е, да, да няма възможност за крачка назад от, например, детския гаранционен фонд. Благодаря. Госпожа Визата. няма. Господин Мартен. Благодаря, госпожо председател. Ще ви изчета а, възраженията на госпожа Бизото след изборното преразглеждане на МФР трябва да отчете невъзможността на държавите членки да освояват средствата. Преразпределянето на, на, на на средства за изваредни ситуации подкопава нашата конкурентоспособност. Е, да искаме непрекъснато от нашите граждани да плащат, макар кризата вече да ги удари много тежко. И това само показва, че е, разхищаваме средства. 22 милион, милиона са безработните в Европа, от които 4 милиона и половина млади хора. Това е провал на стратегията Европа 2020. За да постигнем осъществяването на е, правилно насочените проекти без да пилееме пари, трябва да оставиме този проблем на държавите членки, да подпомагаме инициативите, които създават и търсене и предлагане на трудовия пазар и да подкрепиме националните предприятия. Благодаря ви от името на госпожа Бизотто. Госпожа Моран Шартие, имате думата. Мерси инфинимо, мадам ла Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да кажа на нашия докладчик, господин Пирински, че е свършил много интересна работа и неговия документ трябва да бъде подкрепен. Когато Жан-Клод Юркер пое председателството на комисията, той заяви, че комисията ще бъде социална комисия и ще спечели тройно социално А. Така че анализите не трябва да спочиват само на бюджета. Ние сме в комисията по заетост, така че наша работа не е да разглеждаме само бюджетни линии. На нас са не, необходими политически ориентации, насоки, които ние трябва да защитим. Така че съм на същата вълна, на която е и нашия докладчик и повечето докладци в сянка споделят нашето мнение. Мариан Харкин много правилно спомена, че сме на а, повратна точка. Ние сме подложени на финансов натиск. Не ни трябва само смелост, трябва ни и упоритост, тъй като Европа е изправена пред нови предизвикателства. От една страна заетостта, от друга страна мигрантите. Така че трябва да бъдем неотстъпчиви относно политич... социалните политики, които искаме да бъдат осъществени. Нека се спра на пет проблема. Първия. И отлично е подчертано това в доклада. 13,1% от БВП на Европейския съюз са били насочени към спасяване на банките и 1% за сближаване, заетост и така нататък. Да, за това просто не, в никакъв случай не трябва да отстъпваме повече. Второ, проблема свързан с заетостта е основен европейски проблем и при преразглеждането на МФР не трябва да размиеме Европейския социален фонд. Той е фонд за подкрепене на заетостта, а не кохезионен фонд. Това е от огромно значение. Да не забравяме, че сме изправени и пред миграционната криза. Така че трябва непременно 25 10% от средствата за сближаване да бъдат насочени към социалният фонд. И в тези 25%, 20% трябва да бъдат насочени към борбата срещу бедността и по-специално бедността сред децата. Че Четвърто, инициативата за младежка заетост. Знаете, че аз е, често е, се изразявам на тази тема. Съжалявам, но смятам, че тази, е, че инициативата за младежка заетост бе обект на пълна бъркотия. Държавите членки не разбраха ми и министрите също единственото положително беше е, така разгръщането в е, най-бедните региони. Но това просто е, някак си разми е, инструмента за гаранция на младите. Трябва да се върнем към него и още нещо. Опер, оперативните програми в държавите членки бяха поети много късно, така че не можем само да а, е, прилагаме количествени критерии. От политическа гледна точка ние сме прави и нашите насоки, нашата гледна точка трябва да бъде наложена на Комисията по заетост. Благодаря ви, госпожо председател, господин Хекмар. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на, госпожа, на господин Пирински за неговото становище. Трудно е човек да не се съгласи с него. И що се отнася до различните инициативи и инструменти. Трудно е да не се съгласим с него, трудно е да не се съгласим и с госпожа Харкин. А колкото до инициативите за децата, това са ни много сложни и чувствителни проблеми и не можем да не се съгласим, че трябва да ги разглеждаме. След като изслушах различните становища, особено по Европейския социален фонд, има нещо, което намирам в документа. Аз бих предложен да се наблегне на координацията между различните структурни фондове и различните програми с които разполагаме в рамките на цялата политика на сближаване. Защото допълнителна инвестиция, е генериране на работни места означава според мен да се да се увеличат, разбира се, средствата на Европейския социален фонд, но цялата координация ще, ще даде допълнителни резултати, защото тук не става само дума за е, строене на магистрали, а подпомагане на предприемачите, да, за да създадат е, работни места. То, то чрез тази координация наистина бихме могли да постигнем по-добра ефективност на Европейския социален фонд и средствата насочени към публични инвестиции ще дадат желаните резултати. Така че бих ви помолил да помислите повече по координирането на структурните фондове. Те като че ли действат всеки за себе си, в... а не се, никъде не се срещат. И по този начин не могат да бъдат използвани стопроцентово и е, е, наистина ефективно. Благодаря ви. Благодаря заместник председателят. Благодаря, пани Przewodnicząca. Благодаря, госпожо председател. Борбата за нови работни места няма да реши проблема с безработицата в много европейски страни. Елизавет е права. Трябва наистина да се бори, защото социалния фонд да представлява 25% от кохезионните средства, а 20% да бъдат насочени към бедността. Нека да не, не забравяме, че трудовия пазар ще става все по-цифров и това ще се отнася както за младите, така и за възрастните. Така че ние трябва да осигурим достатъчни умения за работната сила. Е, всички трябва да бъдат е, цифрово грамотни. Така че, може би, повече от 20%, 25% са необходими. 30%, защото в не, не, не, не забравяме, че много региони в Европейския съюз са на равнище на развиващите страни, така че имаме нужда от много повече средства, за да помогнем наистина на хората да бъдат по-добре подготвени за изискванията на трудовия пазар. Някой от комисията? Госпожа приложилаш. Имате. Много ви благодаря. Много беше интересно да проследим днешното разискване. Благодаря на всички членове на Комисията по заедост за проявената подкрепа. Знаем колко ясно е настоящото преразглеждане на МФР да се възприема като възможност за по-добра целенасоченост на средства в областта на социалната политика и заедостта. Едновременно се смятаме, че настоящото разискване ще ни послужи за да разполагаме с необходимите данни при изготвянето на МФР след 2020 година. И не на последно място смятам, че становището на комисията по заето ще бъде много ценен притус към комисията бюджет и с нетърпение очакваме да видим как ще изглеждат компромисните изменения. Благодаря ви. Сега дам думата на заключителни думи на господин Пирински. Е, uh, Благодаря ви, госпожо председател. Много благодаря за коментарите на колегите, докладчици в Сянки и други членове на нашата комисия. Радвам се, че споделяте мнението, че това становище е добра основа за по-нататъчната ни работа. Бих да се спра на няколко елемента. Мога само напълно да се съглася с а, акцента, който се поставя на нашите политически задължения и политически цели. Тоест, ако сериозно искаме да признаем, че в момента Европейския съюз е изправен пред огромно предизвикателство в настоящото обстоятелство Европейския съюз трябва да изиграе важна роля. Това очакват от нас европейските граждани, очакват ние да се намесим при подобни трудности. Едновременно с това обаче ние започваме една доста консервативна позиция, а именно казваме такива са правилните тавани, такова е положението. И по този начин всъщност се отказваме от собствените си задължения и плати ангажименти. Разбира се, не бива да се пренебрегва понятието за осъществимо, аспекта осъществимост, но не бива и да забравяме, че по отношение на Турция, например, трябва да бъдат събрани 3 милиарда евро за броени не седмици и дни. И това се оказва съвсем осъществимо. Ето, защо ми се струва, че самата самата аспект осъществимост не бива да ни възпрепятства да подчертаем очевидната потребност от спешни действия в всички споменати области. Интересни ми бяха критичните предложения, свързани с по-добрата съгласуваност между различните видове финансиране, между Европейския социален фонд и другите социални други фондове в областта на социалните услуги. Също така. Трябва винаги да се стремим към по-ефективно освояване на средства от фондовете. Тези съображения винаги трябва да ни се в работата ни но едновременно с това много високо оценя всички а, предложения на колегите. Заедно ще разгледаме всички евентуални изменения, което ще доведе до една обща позиция на а, нашата парламентарна комисия, като, както каза госпожа Сукова, в крайна сметка би трябвало да доведе до набор от предложения на Европейската комисия, която до голяма степен да отразява очакванията ни от това средносрочно преразглеждане и действително да отразява усилията и на парламента, и на комисията в съместното начинание успешно да се справим с спешните и не толкова нови подискоти, които изправя на Европейския съюз в момента. Благодаря на всички. Крайният срок за внасяне на изменение 22 април, 12 часа. Гласуването в комисията по заето се предвидено за 24 май. На 15-16 юни е предвидено гласуване в комисията по бюджети и приемането на доклада в пленарна зала е предвидено за юли 2016 година. Благодаря ви, а сега ще изслушаме представяне на едно проучване, което поискахме тук в нашата комисия за това как са отразени за и социалните показатели в макроекономическото наблюдение. И за това как а, се интегрират тези показатели за заедостта и социалните показатели в микроекономическото наблюдение от 2013 година насам. За съжаление, не всички колеги присъстват в залата в момента. Но мисля, че може да проследите представенето и от кабинета си. И сега ще поканя Мануела Самек Лудовичи от Институто Перла Ричек Сочале, като ще ни представи получването възможно най-ефикасно, за да остане и малко време за въпроси и отговори. Госпожо Людович, имате думата. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви за поканата да ви представя получването, което изготвихме миналата година. Нашият институт се занимава с социални проучвания, намира се в Италия. И основната е, точка на интерес на нашето проучване е как е, социалните въпроси в въпроси, свързани заедостта, се включва в европейското полугодие от 2011 година насам. Какъв е приносът на економическите и социални показатели в процеса на макроекономическо наблюдение от 2013 година насам? и също така възприемането на целият този процес. Проучването се основава както на проучване на научната, научна документация, така и на работа на място. Проведохме онлайн проучване и анкетирахме 46 интересовани страни на национално и европейско равнище. Също така проведахме интервюта на живо, интервюта по телефон с представители на национални, социални, заинтересовани страни и такива в пътна за заедостта. И също така взехме предвид 8 държави членки, които представляват различните аспекти по отношение на социалните въпроси за заедостта, които се срещат в Европейския съюз. Преди да ви представя основните резултати, е добре да се започне някои встъпителни думи по европейския семестър. Това е много сложен процес на координация, който влезе в сила през 2011 година, както вече отбелязах. И основната идея беше да се координират два много различни механизма на управление. Единият е за макроекономическо наблюдение, което се основава на много строги норми и което да взима предвижди възможността за налагане на санкции на държавите, които имат прекомерен дефицит и не спазват препоръките на пакта за растеж и стабилност и съдържа и един много по- МЕК, механизъм за координация в областта на социалните политики и политиката на заедостта, който се основава на отвореният метод на координация. Тоест в него се предоставя много повече свобода на осмотрение на държавите членки за постигане на политическите цели, които са заложени в Европейския механизъм за сътрудничество. Този механизъм се основа най-вече на получване на опит от различни институции. А процесът за мекомишко наблюдение се основава най-вече на показателите на талицата за сравнение за, меха... за... които се използват в процедурата за макроекономически дисбаланси. И тези показатели предоставят информация като дава възможност на най-ранен етап да се установят основните потенциални макроекономически дисбаланси, които могат да се появят в различните държави членки. Тоест, тези показатели се използват, за да се, за да се наблюдава какво се случва във всяка държава членка и на най-ранен етап да се установи дали има потенциална опасност от макроекономически дисбаланса. И тази сравнителна таблица е много важна. Тя много често се появява в политическия дебат. И много важно е да се разгледа тук от каква степен социалните показатели, показателите за заедостта могат да се включат в, в това сравнително табло. Слайдите пред вас съм представили процеса на европейския семестър, това е много сложен процес на координация, който се основава на различни стъпки и с цялата година. По принцип се е, нарича се местър, тъй като е полугодие, но сега срока беше съкратен, за да може да се даде възможност за повече разисквания на европейско и на национално равнище, да бъдат възможно най-много заинтересовани страни. Така че процесът всъщност надхвърля в момента първоначалното полугодие. И също така в него взимат участие най-важните европейски институции, държавите членки, социалните партньори, представители на гражданското общество. Действително това е един много сложен процес, който ние подробно описваме в доклада. Така че няма да навлизам в подробности в описание на процеса, това ще ни отнеме доста време. Тук бих искал по-скоро да се съсредоточим върху основните изводи, които правим в поручването. Първото основ... Първият основен извод, до който стигнахме, е факта, е, че днес всички основни заинтересовани страни в процеса признават, че има нужда европейския семестър да бъде в по-голяма степен социализирана или да се включи в по-голяма степен аспекта на социалните въпроси, като се увеличат също така и е, аспектите свързани с механизма за социалните въпроси и заедостта, трябва да има по-добро равновесие между тях е и финансовите и данъчни въпроси и трябва също така да има по-добро равновесие между макроекономическия аспект и аспекта свързан с социалните въпроси за етостта. Основният проблем, който се поставя, е как това може да се случи на практика и тук продължава се още дебатът. Защо смятаме, че проблем в момента е тези, тези дисбаланси, тъй като академичната литература ни показва, че ако не вземем предвид а, социалните въпроси и заетостта, когато се разглежда економическия растеж, има опасност социалните дисбаланси, дисбаланси свързани с заедостта, които биха могли да се появят поради мерките за бюджетни економии, например, има опасност да поставя под въпроса дългосрочният економически растеж. И действително, както в е, научната литература, така и предишният опит показва, че по-голямото е, равенство при разпределението на доходите е свързано с е, по стабилен дългосрочен растеж. Тоест, има пряка връзка между дългосрочен економически растеж и намаляване на неравенството на доходите. Тоест, ако искаме да имаме дългосрочен економически растеж, трябва да, се, да контролираме по близо социалните дисбаланси и дисбаланси, свързани с заедостта. Тези дисбаланси, които може пряко да са предизвикани от мерките за бюджет на бюджетни економии могат да доведат до по-нататъчни економически кризи, политическа нестабилност и биха могли да намалят инициативите за инвестиции в образование, в човешки ресурси или в предприемачество. И по този начин биха могли да намалят дългосрочни економически растеж. трябва да се вземе предвид как се отразяват тези дисбаланси в бъдещи водни съюзи като економически пречи съюз. Факт е, че економическите и финансови удари могат много лесно да се пренесат от една държава в следващата поради много силната економическа взаимосвързаност и взаимозависимост между държавите членки на Европейския съюз и в частност държавите членки на еврозоната. Ето защо е в интерес на държавите членки е важно да се обсъди какво е въздействието на мерките за бюджетни в економическите и социални дисбаланси. И по тази причина се признава нуждата от по-добро равновесие между макроекономически политики, социални политики и политики в областта на заедостта. Но това, че каза основният проблем е да се постигне по-добро равновесие. И основният дебат в момента е как да се разработи и механизъм за координация и механизъм на управление, който да запази това равновесие как в по-голяма степен да се включат на заинтересованите страни в областта на заедостта и социалните въпроси и как в по-голяма степен да се използват социалните показатели и показателите за заедостта в процеса на наблюдение и надзор. Толкова, за да достигнахме след първите години на прилагане на економическия семестър, т.е. 2011-2015 година, установихме, че действително има признаци за обръщане по-голямо внимание на въпросите, свързани с а, социалното измерение и заедостта в а, европейския семестър. Причината има леко увеличение на споменаването на социалните въпроси за заедостта в специфичните за всяка държава препоръки през този период. Също така се обръща по-голямо внимание на един подход, основаващ се на показатели и критерии дават се, за пример, най-добри практики и практики за обмен на, на информация и взаимно учене от страна на държавите членки. по-голяма степен участват а, действащи лица в областта на социалните въпроси, заедостта в контекста на европейският семестър, така например. А, колеги от Генерална дирекция за ето вземат участие в изготвянето на доклада на Европейската комисия и препоръките за отделните държави членки. Това нещо се появи съвсем наскоро, едва през 2014 година и политическият цикъл от тази година. Едновременно с това се увеличава и ролята на отговарящите за двете области работни групи на съвета. Те също допринасят за оценката на, на постигнатите национално равнище резултати и показатели, които се вземат предвид в рамките на процеса. Също така, в по-голяма степен вземат участие и социалните партньори и организации на гражданското общество чрез а, тристранният а, социал, социална среща на върха и макроекономическият диалог. Това отново се случва от 2014 година насам. Също така се изготвя и нова процедура на социална оценка на въздействието. Това е плотен проект в няколко държави членки. За първи път беше използвана по отношение на Гърция миналата година. Това е важна предварителна социална оценка или казвам с други думи. Мерките, които се изисква да осъществят държавите по меморандума за намаляване на държавния дълг и макроекономическите дисбаланси са мерки, които се подлагат на анализ през перспективата на социалното им въздействие т.е. оценява се потенциалните негативни въздействия върху социалната среда и заедостта. Много важно на нововведение, за да се целящо увеличаване на вниманието, което се отделя на социалните въпроси и заедостта в рамките на европейския семестър, е включването на показатели за съвместният доклад за заедостта в показателите, т.е. в показателите за макроекономическият дисбаланс се взима предвид някои социални показатели, показатели свързани с заедостта. Това пък казваме много важна стъпка напред, защото по този начин в оценката на потенциалните дисбаланси се взима предвид и въпроси свързани с социалната сфера и заедостта. Също така миналата година комисията въведе три нови показатели свързани с заедостта което отново е много важно. Те имат водещи показатели, които са, по, които са по-важни в рамките на процедурата за макроекономическите дисбаланси и те отново ще се използват и в текущията политически е, е, цикъл и става въпроса за заедостта, с която моите хора да дългосрочната е, заедост и, а, извинете, младежката безработица, дългосрочната безработица и безработицата сред най-уязвимите. В рамките на процеса 60% от препоръките за отделните държави се още се съсредоточават върху макроекономически въпроси. Също така се засилва процеса на макроекономически е, наблюдение, тъй като регулаторната рамка е много по-строга, особено за еврозоната, както вече споменах. Друга причина е по-голямата политическа видимост на процеса за макроекономическо наблюдение в сравнение с, с стратегията ПАПА 2020 година, която по принцип трябвало да е в основата на европейския семестър. Но всъщност какво се случва на практика? Европейския семестър става все по-видим, особено в частта си макроекономика докато а, стратегията Европа 2020 година е все по-малко видима. Може би и знаете, че дори и във вашите съответни държави и членки дебата се съсредоточава повече върху макроекономическите дисбаланси и се пренебрегват други въпроси. Друг проблем е факта, че дори когато Специфичните за отделните държави препоръки засягат всякът въпроси, свързани с заедостта и социалните въпроси. Те отново се съсредоточават най-вече върху рентабилността, економическата устойчивост, а не върху намаляване на неравенството или бедността. И това става много ясно, когато се правят препоръки за пенсионни реформи, реформи на системите за здравеопазване и т.н. нататък. Също така, когато направихме, когато разгледахме отделните случаи на държави членки, стигнахме до извода, че в много случаи специфичните за отделните държави препоръки не са насочени към основните спешни предизвикателства в социалната сфера и заедостта в съответната държава и също така не обхващат най-уязвимите категории. Така, например, основно се съсредоточават върху младежите, 35% от препоръките, специфичните препоръки за отделните държави са насочени към младите хора. Други целеви групи са възрастните и безработните. Много малко от специфичните за отделните държави препоръки обаче са засягат равенството между половете, проблема с а, нискоквалифицираните хора, хората с ниски доходи, проблема с мигрантите. Също така не се обръща достатъчно внимание на прилагането на специфичните за отделните държави препоръки в областта на социалните въпроси и пазара на труда в сравнение с макроекономическите препоръки. Една от причините е, че честно реформите, социалните реформи и реформите на пазара на труда се прилагат доста по-трудно, те отнемат повече време. И също така резултатите от тези реформи се проявяват а, през дълъг период от време. Ето защо е много трудно да се направи оценка до каква степен тези препоръки са били изпълнени в сравнение с фискалните или макроекономическите специфични за отделните държави препоръки. И последен проблем е все още недостатъчното участие на организациите на гражданското общество и националните парламенти. В някои държави и членки процесът се осъществява само между правителството и европейските институции социалните партньори, гражданското общество, националният парламент много слабо участват в процеса. Такъв е случай, например, в Италия, страната, от която аз идвам. Други държави, като в скандинавските държави, например, в, Фин... в Финландия, например, участието на органи... социалните организации, организациите, това, което се занимава с заедостта, е много по-съществено. Така че не съм всичко зависи от отделните държави. В скандинавските ние се срещнахме с различни представители на гражданското общество и те подчертаха, че е важно да има конкретни препоръки и насоки на европейските институции за по-голямо участие на национално равнище на организации на гражданското общество и социалните партньори при обсъждането на специфичните за всяка държава препоръки и при подготовката на националните програми за реформа. Що се отнася до показателите, както вече казах, показателите, които са включени в сравнителната таблица на макроекономическите баланси са от огромно значение за политическата видимост на проблемите, които те излагат, тъй като те са и на първите разглеждани така че е много необходимо в тези таблици на сравнение да бъдат, е, включ, да бъдат е, включени тези показатели, а не да бъдат прегрупирани в е, други. Четири са основните водещи показатели и има други, които са второстепени от е, общо 40. Същевременно обаче показателите, водещите показатели не е, включват е, социалните проблеми, а се концентрират върху проблемите свързани с заетостта. Същевременно тези показатели не са и дезагрегирани, т.е. разделени по възраст, полови и така нататък, т.е. те не могат да, да, е, да дадат една цялостна картина на проблемите, които разглеждаме. Същевременно няма и показатели по образование, неравноправие между е, половете или е, други специфични критерии. Така, какви са нашите препоръки в заключение? Първо, да се включат допълнителни показатели за социалните и аспекти и аспектите свързани с заетост в таблиците за сравнение, които ще спомогнат да се избегнат някои рискове и ще имат превентивни насоченост. Да се добавят и показатели, свързани с риска от бедност. Сега проблема с този показател е, че той е много временен или нестабилен във времето и това е един а, от контрааргументите на тези, които са противници на включването му в таблицата на сравнение. Но от друга страна е възможно той да бъде подобрен от Евростат в процеса на използване и по този начин да се превърне в един наистина стабилен показател. По този начин ще може да се а, правят предвиждания на евентуалната заплаха от обедняване. Ние помагаме, ние предлагаме също така включването на 9 а, допълнителни показатели в, да кажем, в областта на качеството на труда, като примерно за дела на временно наетите, на постоянно работещите в дадено предприятие, включването също така на показател дела на трудещите си, които са част от националната здравна схема. показател, свързан с неравностойното заплащане на възнаграждения между мъже и жени и други е, показатели, като например дела на работещите бедни или е, дезагрегиране на показателите по пол. По този начин ще можем да покриеме е, много по-широк много по-широко основните а, проблеми. В заключение. Uh, besides two minutes, two minutes. Yeah, two... разполагате с две минути са. И още един а, проблем. Като цяло е необходимо да се усъвършенства системата за управление и, и да се насочат всичките усилия към целите на стратегията Европа 2020, като в препоръките, специфичните препоръки по страни включват повече насоки свързани с образованието, обучението и така нататък. по-широко включване на различните заинтересовани страни страни в процеса на оформяне на политиката. и по-голяма прозрачност. Това означава да се използва по-скоро отвореният метод на координация вместо много по-стройния и стриктен за измерване на макроекономическите дисбаланси. И в заключение, ролята на Европейския парламент. Европейският парламент може да предостави допълнителна политическа подкрепа като насърчава публичното обсъждане на европейския семестър и а, наблегне на последиците в а, на а, препоръките свързани с заедостта и а, со, социалните измерения. Би мог, парламента също така би могъл да насърчава инвестицията в строги и ясно определени показатели, тъй като имаме необходимите бази данни, но те имат нужда от е, преструктуриране и е, попълване. социалното социалните последици на всяка една политика трябва да бъдат а, разглеждани и анализирани, но за да се всичко това естествено може да бъде извършено от Европейския парламент, но смятаме, че трябва да се създаде и една работна група за подкрепа на Европейския семестър с участието на Европейския парламент. Involved in the European semester. Sorry if... За да може наистина Европейският парламент да участва по-активно в оформянето на Европейския семестър. Благодаря. Some uh, uh, questions to be put to you or, or uh, Благодаря ви. Така че е, добре е да ви се зададат въпроси, докато все още имаме превод. Госпожа Гешовека и Словецка и заместник председателите също ще зададат въпроси. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо, за това изследване и за информацията, която ни предоставяхте. Той е от голямо значение и много интересно, тъй като сме свидетели на промени на трудовия пазар. И между вашите препоръки една а, предвижда използването на допълнителни показатели, свързани с трудовия пазар. Важно е също така как се събира и каква е информацията. Доколкото знам и съм чувала, 2, 2 милиона работни места са непопълнени в Европейския съюз, а също времено имаме билиони безработни. Значи къде е грешката? Може би защото а, данните, които се събират от комисията, са национални данни и не дават една цялостна картина за положението на трудовия пазар. Така че може би данните са недостатъчни и просто не мога да разбера защо данните, свързани с трудовия пазар, се, се събират и обработват на национално равнище, а не на регионално. Защото а, те не отразяват действителността. Смятате ли, че смяна на системата може да доведе до положителни резултати, госпожа Харки? Like your... Първо, благодаря за вашия доклад. който сигурно е изискал много Аз ценя вашият подход. И а, от който става ясно, както и от много други документи, че а, неравноправието а, и ни пречи да постигнем нашите цели. В Ирландия ние казваме perspective. The second, um, I have two questions. Uh, I have... Uh, като ви слушам а, така, това поражда някои мисли у мен. Може, ня... Вие казвате, че някои държави членки отиват прекалено далеч, други недостатъчно. Но а, също така вие а, споменахте и заплахата от обедняване след извършване на социалните трансфери. Но в, Ар, в Ирландия, преди това да стане, равнището на, на така, неравенството беше, е, още, беше по-голямо. А след това след социалните трансфери, като че ли бяхме горе-долу в а, а, средната за Европейският съюз. И а, вие, също, вие също така споменахте, че е необходимо да се създаде една работна група между ЕКОН и Емпъл а пък и много-много от нашите членове са членове на двете комисии, защото наистина по, по този начин ще можем да създадем някакви по-общи показатели. Сега. госпожа Сойдерова и след това нашият докладчик ще отговори. Е, Хтяла бих положит отазку, která... Много ви благодаря за тази интересна презентация. Имам следния въпрос. Той е свързан с индикаторите сочещи неравенство между мъжете и жените по отношение на заплащането. Знаем каква голяма разлика има и за това има редица причини. Една от тях е а, отглеждането на децата. Ето защо искам да попитам следното. В много страни са провеждани изследвания на тази тема, но няма координация на ниво Европейски съюз. Те искам да попитам, възможно ли е да се въведе нов индикатор, отбелязващ разликата между заплащането на мъжете и жените, които се грижат за децата си. Така ще можем да различим ситуацията, в която родителят си остава в къщи, за да гледа децата, защото такива родители са дискриминирани на пазара на труд. Yes, uh, Madam uh, okay. Може би да отговорите на тези въпроси. Благодаря ви много. Що се отнася до дезагрегация на данните на регионално равнище. Да, абсолютно сте прави, защото има огромни разлики между различните региони. Ето в, Италия разликите между севера и юга са очебиещи. Е, и този, този проблем беше повдигнат и от интервювираните от нас. А, а, имаше и критики а, отправени към специфичните препоръки, защото те често не отчитат разликите е, между регионите. Така че Европейският парламент би могъл да, да а, а, така да, да, да, да, подкреп, да подкрепи и настоява за използването на регионални показатели. Вече се използват някои, за разлика от преди 20 години, но все още са недостатъчни. Що с взаимовръзката между е, неравноправие и растеж. Да, то се отразява наистина, но от друга страна факт, факт е, че бързият и растеж не, необикновено не винаги означава ам, спад на неравноправието. Понякога е така, но понякога всъщност несправедливостта е, расте пропорционално с економическия растеж. националните компетенции и общностните компетенции. Това беше в е, така в е, сърцевината на дебата, още когато ставаше дума за европейския семестър, така че държавите членки и е, европейските институции не винаги са на едно и също мнение по въпроса. И в началото имаше доста голямо противопоставено страна страна страните членки за включване на показатели в областта на заетостта в сравнителните таблици, защото те се страхуваха, че ще има задължителни за изпълнение критерии следствие на това. Поради тази причина считаме, че отворения метод наистина е по-уместен и по-удачен в този случай, особено когато се разглеждат проблеми свързани с политиката на заетост и социалната политика, които много често зависят от специфични местни условия. Колкото до риска за обедняване след извършване на социалните трансфери, целта тук беше просто да а, изясниме ролята на социалните политики за намаляване на бедността. И този, този тип а, показатели отчитат възможност, а, възможностите на държавите членки да се борят с а, бедността. Ето, а, Ирландия е добър пример за това, за разлика от Италия където нямаме, не използваме добри политики за намаляване риска от обедняване. Да, за работната група и вие отчетахте, че може да бъде полезно. Много Много, много са причините, с които можем да обясниме неравнопоставеността между половете, в случая отглеждане на деца и така нататък. Знаете, че съществува един показател в тази област – е, за постигане на целта от Барселона, която е 30%. Но може би просто разполагаме с прекалено много показатели, а е по-добре да е, избереме някои от тях, които да се прилагат в е, всички държави членки и да има допълнителни списъци с допълнителни показатели. Благодаря ви за коментари. And thank you for coming here. Благодаря и на вас. Computers listening to us, so uh, they... uh, Вашият доклад е разпространен и виждам, че всички го изслушаха, четейки го на, едновременно на екраните си. А, а то е от огромно значение за нашите политики. Изчерпахме дневния ред за тази сутрин. Продължаваме в 15 часа. 15 часа ще гласуваме. Очаквам всички да бъдете в залата. А след това имаме много интересни въпроси, които ще обсъдим. Благодаря ви.